общо разискване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и преместване на предприятията в Европейския съюз. Преминаваме към доклада на Раймер Белге а, във връзка с мобилизиране на средства Европейския фонд за приспособяване към глобализацията относно случаите в Белгия и Ирландия. След това ще има отговори на въпросите. Нека първо да дам думата на господин Раймер Белге за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Аз съм а, докладчик относно доклада, свързан с мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по-точно по отношение на два случая. Това са случаите в Белгия и в Ирландия. Но преди това искам да подчертая, че задача на бюджетната комисия да провери дали са е, изпълнени условията за мобилизиране на средства от този фонд. Искам да подчертая, че през миналите месеци при такива а, е, случаи имаше една много отлична съвместна работа между бюджетната комисия и комисията по заедостта. И ето защо при необходимост изясняване на тази тема и при устни въпроси да се обръщаме и към Комисията по заедостта. Глобализ... Фондата за глобализация има право да отпуска максимум 550 милиона евро годишно и те са предназначени за работници, които са загубили работните си места в резултат на структурни промени в економиката. Средства от социалния фонд се мобилизират всъщност от фонда за глобализация и ето защо искам да призова съгласието на да призва комисията да не приема заявления и да ги внася съвместно. Да обобщава а, няколко случая, ами да внася заявления за всеки случай по-отделно тъй като ам, това обобщаване може да доведе до следното, че един случай да доведе до отежняване и осложняване на други такива случаи. Е, след май 2009 бяха внесени тези заявления и става въпрос за 24 милиона евро. Ето, вследствие на загуба на работни места в Белгия в текстилния сектор и на второ място загуба на работни места в компанията Дел в Ирландия. В 46 предприятия са загубени 29 900 работни места в Белгия, в грани 2 граничния региона НАЦ в Западна и Източна Фландрия, както и в Лимбург. 9,2 милиона евро бяха поискани от фонда. От Комисията по заедостта имаше допълнително запитване, допълнителни въпроси, които ще бъдат обработени и информацията е свързана с 26 хиляди работни места, работници, които са освободени. Общата сума, която е изискана от фонда е 14,9 милиона. И така дебатът, следствие на дебата, беше дадена зелена светлина на използването на тези средства от фонда и искам да помоля комисията да вземе ясна позиция. и да отговори на въпросите, свързани с мобилизирането на средства от Фонда за приспособяване към глобализацията. Благодаря ви. Благодаря, господин Бълга. За пет минути Госпожа ще има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Комисията по социалните въпроси искаше да добави един устен въпрос във връзка с преместването на предприятията на мултинационалните компании към разглеждането на въпроса за тези две молби и а, тяхното финансиране от а, фонда за приспособяване към глобализацията, защото в ирландския случай има доста трудности за използването на фонда. В момента никой член на Комисията по социалните а, въпроси а, е, а, е, не поиска да се изкаже заплашително по отношение на Ирландия, тъй като там от гледна точка на индустриална стратегия преместването на дел крие доста опасности. Председателят Барозо на 19 септември обяви отпускането на помощ от 19 милиона евро на уволнените работници от ДЕЛ, за да бъдат те подпомогнати е, да преминат преходния период, който ги очаква. На следващия е, ден е, Дел купува системи, което позволява на акционерите да увеличат курса на акциите на борсата. И няколко дни по-късно, на 23 септември, комисарят Нели Круз позволява държавна помощ на стойност повече от 54 милиона евро за откриване на завод на дел в Полша. За това ние поискахме комисарят Шпидла и комисарят Нели Крус с дълго писмо да ни отговорят дали са предвидили този факт че е, Дел е, ще има е, два обекта за европейския пазар. Ние нищо не сме променили, що се отнася до глобалната оценка на стратегията на Дел. Какво се констатира? В предприятието Дел никой нормативен акт на Европейския съюз, за което говорим в момента, дали за синдикатите или за правата на работниците, не се зачита. В крайна сметка, Държавна помощ, отпусната от Европейския съюз, се използва неправомерно. Ние знаем колко е трудна в момента бюджетната процедура, знаем колко е трудно да се финансира плана за възстановяване, за економическо възстановяване. И в този момент използването на общностния бюджет може да бъде парадоксално. То благоприятства увеличаването на доходността на акциите на американските акционери, а европейски работници, в случая ирландски, биват жертвани за да бъдат облагодетелствани на свой ред полски работници. Това не е била нашата идея, когато сме създавали фонда за приспособяване към глобализацията. Е, това е, несъмнено не е единствено от компетентността на комисаря Шпидва, Но смятам, че този случай ни задължава много внимателно да се вгледаме в условията, при които средства от общностния бюджет могат да бъдат привличани за подпомагане на стратегията на големи предприятия. Още повече, виждаме, че в плана за економическо възстановяване, изработен под ведомството на действащия председател на комисията господин Берозо, една от ключовите мерки по отношение на заетостта беше приоритет за запазване на работните места на работниците, които са на работа в момента. Комисията беше предупредена за стратегията на ДЕЛ във връзка с съществуващите два обекта. И когато се наложи да се избира альтернативно, би трябвало комисията да бъде проактивна. Тя трябваше да проведе преговори с предприятието ДЕЛ за преобразуване на обекта в Ирландия, като се има предвид, че стратегията на предприятието е да преобразува обекта за настолни компютри в Ирландия в обект за преносими компютри, какъвто ще бъде този в Полша. Сега, в такъв случай, ако се оказва помощ на многонационални компании, ние би трябвало по-единно да действаме. Гласът ни да е по-единен. Всички тези разсъждения би трябвало да накарат следващата комисия и в частност господин Марио Монти при изпълнението на поверената му задача да бъдат много проактивни в контрола на начина по който изразходваме общностните средства, особено когато има преместване на предприятия, следствие на което се изправят работници от една държава членка срещу работници от друга държава членка, все в резултат на стратегията на многонационалните компании, които не съблюдават духа на социалното право, а, такова каквото ние го разбираме в рамките на концепцията за а, социална економика. Благодаря. А, комисаря Владимир Шпидла има думата. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení pan... Господин председател, <clears throat> дами и господа, působení se globalizaci v důsledku... Искам да благодаря за това предложение на докладчика е, за предложение на Фонда за приспособяване към глобализацията по отношение на е, текстилната индустрия в Белгия и производството на компютри в Финландия. Господин е, докладчик, е, по-късно ще имам възможност да се спра на други точки, но първо ще се спомена, спра на е, източниците на финансиране. Припомняте ни, че Европейският социален фонд не трябва да е единственият фонд за финансиране. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията в бюджетен смисъл е специален фонд, защото няма собствен бюджет да се мобилизира по е, периоди. Необходим е, съответ, необходим е съответния бюджетен ред и е, също предложение от бюджетните власти за осигуряване на средства чрез коригиращ бюджет. До сега основният фонд за финансиране е бил Европейският социален фонд. И тук искам да подчертая, че това е само технически въпрос. Европейският социален фонд и средствата в него няма да бъдат намалени. Това е един от основните въпроси. Втория въпрос, който споменавате, не е, не е изключително е, свързан с бюджета, а е въпрос на вземане на решение. Вие споменавате, че комисията взема решение за мобилизиране на средства в отделен документ. Комисията разбира предимствата на такъв подход, защото така рискът за конфликти се намалява до минимум и е, няма как фонда да се използва е, за заложни. От друга страна трябва да се взема предвид и новия критерий, одобрени от парламента, съгласно който в следващите няколко седмици можем да очакваме значително нарастване на броя на кандидатурите и е, е, няма нищо, което да ни кара да си мислим, че ако се подават отделно кандидатурите, ще получат по-бърз отговор. Въпреки е, сложните технически подробности на този подход, комисията го предпочита, защото се занимава с всеки конкретен случай по-отделно и е съгласна да се е, измени решението на базата на следващия счетоводен период. Следващият въпрос, е, господин председател, е следният. Комисията много се радва, че парламентът е приел решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – за подкрепа на работници, уволнени е поради съкръщения в текстилната индустрия в Белгия и производството на компютри в Ирландия. Въпросът е, е дали е възможно да се е, комбинира преместването на производството едно на друго място в рамките на Европейския съюз и контрола на държавната помощ. Комисията разбира, и вижда отрицателното въздействие върху работниците и техните семейства, но не комисията трябва да се меси в вземането на решения на предприятията. Комисията на практика няма правомощия да пречи на економически субекти да вземат своите решения или да ги карат да ги из да ги отлагат. Комисията също така разбира, че има голяма загриженост, защото държавната помощ, включително и от структурни фондове, може да се използва като средство за привличане на бизнес инвестиции, които иначе са били насочени към други райони част от правилата, правилата, една от целите на правилата за държавната помощ има за цел такава помощ да се предоставя само на изостанали райони, а не да се използва в ущърп на други региони. Този въпроса заслага, залага и се засяга и в разпоредбите за структурните фондове и други. И целта е, е инвестициите да са реалистични. Съгласно член 37 от регламента за структурните фондове, държавите членки поддържат инвестицията, за която е отпуснат съответно е отпусната съответна сума за, в рамките на 5 години. Ако се промени проекта в рамките поради промяна на структурата, собствеността или нещо друго, което влияе на условията по проекта, или ако такава една промяна предоставя на държавните, на обществените власти твърде голяма власт, тогава средствата трябва да се върнат. Комисията трябва да уведоми е, другите държави членки, когато се използват такива средства. В програмния период 2007-2013 има и нови разпоредби, така че е, дружествата, които са длъжни да върнат някои средства, защото са преместили дейността си в рамките на една държава членка или в, от една в друга държава членка, да нямат право да получават а, допълнителни средства. Точка 40 от насоките казва, че с помощта може да а, се задържи само ако производството или дейността се задържи в региона в следващите 5 години. Тоест, инвестициите трябва да останат в същите, същия регион в рамките на 5 години от наемането на служителите, а когато говорим за малки и средни предприятия, този срок е намален до 3 години. Целта на тези а, разпоредби е да не се насръчават дружествата да се занимават с туризъм в търсене на субсидии, а по-скоро и, и да не избират а, място за ново предприятие поради субсидиите другаде. В преместването, разбира се, участват и други фактори, заплатите, уменията, данъците и географското разположение и те обикновено вземат превес. Дами и господа, мисля, че е съвсем ясно, че що се отнася до европейските средства, те се изразходват коректно в стратегически план и мисля, че е добре да се обсъжда този въпрос. Но в заключение искам да кажа, че средствата, които се използват и ще се използват в рамките на Европейския фонд за приспособяване на глобализа... към глобализацията, ще се използват за... в полза на работници или служители, които са пострадали – а, поради премесване на производства. Това са средства, които не отиват към дружествата, а към самите работници. Благодаря, господин Шпидля. Сега преминаваме към ораторите, представители на отделните партийни групи. Господин председател, господин комисар, драги колеги, искам да се върна на случая, за който говорихме с оглед на Фонда за приспособяване към глобализацията. Ние, разбира се, трябва да работим в интереса на работниците, за да надградим техните възможности за намиране на работа, когато техния економически отрасъл е засегнат от безработица. Нека се върнем на случая с дел, за който говори госпожа Берес. Обектът в Ирландия се насочва към е, производството на настолни компютри. Ние в комисията подкрепяме е, създаването в Полша на предприятие на е, същата компания, ориентирано към производството на портативни компютри, които се търсят много повече. И в момента, в който направим това, ирландското производство се срива. То е обречено на срив. Изборът на производството между двата обекта се вписва в трудностите, с които ние трябва да се справим. Трудности, които стоят пред ирландските работници. Затова в нашата работна група по фонда за глобализацията е, разискваме всеки отделен случай и всеки път изискваме комисията да проявява внимание към помощите, които се отпускат като цяло на всеки от тези обекти, независимо дали помощта се отпуска на европейско ниво или на регионално равнище. Защото не може да се допусне европейската политика, която ние създаваме, да се използва опоручено и да се обръща против работниците. Бихме искали да има по-голяма бдителност, предварително проявена по отношение на тези проблеми, за да се избегне създаването на проблеми на работниците. Аз Следващия оратор за минута и половина. Искам да подчертая, че господин Елен Кир, след това за минута и половина. Благодаря, господин председател. В Лимрик, Типерари и други райони в Ирландия се, срещ... се случиха събития, които по-рано не са се случвали. Дел обяви, че над 2000 работни места ще бъдат закрити. Това е, е събитие от исторически с исторически размери. Това е, става дума за е, район, който е, е уязвим и когато гласуваме утре и когато и, ще имаме възможност да помогнем на над 200 2000 души да започнат живота си отново. Средствата ще се използват за да се е, преквалифицират хората и да им се помогнат да намерят работа. И самия факт, че тук има толкова много представители, показва, че е, този фонд е изключително важен. Но нека да не забравяме, че имаме 18 месеца за предоставянето на средствата и затова призвам министър Кокрин да осигури съответния фонд и организация, за да могат е, хората в Западна Ирландия да получат тези средства. И също така се надявам е, колегите да подкрепят е, тази кандидатура и аз съм готова да подкрепя подобни кандидатури. Благодаря. Давам думата на госпожа Мариан Харкин. Thank you. Благодаря, господин председателю. Първото, което искам да кажа е, че Фондът на Европейския съюз за глобализация е реален израз на солидарност между държавите и гражданите на Европейския съюз. На второ място, като ирландка, аз съм много доволна, че хората от дела, които бяха съкратени, поне могат сега да планират бъдещето си и имат средства за това. Но, както каза Алан Кели, много важно е да се гарантира, че всички програми и курсове за обучение ще бъдат целенасочени оглед на потребностите на работниците. Да могат те отново да влязат на пазара на труда или да създадат свое предприятие. Това е ясната цел. На последно място искам да призная колко голяма бе ролята на парламента за одобряване на средствата за работниците на ДЕЛ. Ние не, е, превърнахме работниците е, в заложници и одобрихме тяхната молба за над 14 милиона евро. Но е, Комисията трябва да осигури единство в цялата ни бюджетна политика и е, не трябва да допуска, защото работниците да плащат цената за преструктурирането, което, за което си правят сметка компаниите. Машвия Перзвен. Следващия оратор, госпожа Мария Корнели, за минута и половина. Заявлението на, от страна на Ирландия за мобилизиране на средства от фонда – е едно заявление, което показа, че просто се създава хаос, когато едно предприятие в една държава затваря и отваря врати в друга държава членка. Дел преди няколко години се а, възползва от държавни субсидии и се отвори врати в Ирландия. И сега затваря и се премества в друга държава отново с субсидии. Социалните помощи не се изплащат от съответното предприятие, ами това предприятие се обръща към фонда за глобализация. Тук а, липсва съгласуваност по отношение на политиката на заетостта. Полша и бяха а, влети средства в Ирландия, в Полша от страна на Европейския съюз. Глобали... Фонда за глобализация трябва да подкрепя работниците, а не предприятията. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор Фигеро Ила за една минута. Благодаря, господин председател. Европейската политика, свързана с преместването на предприятия, трябва да бъде преработена. Фонда за глобализация е само една възможност за работници, които са станали жертва на концерни или които са жертва на индустриалната политика. И такива хора просто нямат права в тази връзка. Ето защо трябва да се промени политиката и да се отбележи напредък в рамките на социалната политика. Не... От една страна има а, стремеж на предприятията към по-голяма печалба и от друга страна а, се появява социален дъмпинг. Ние подкрепяме този фонд, но по отношение на бъдещето искаме да се направи една проверка на политическите мерки, също да се ем, извършва контрол на тези държавни средства, на тези средства и да се стимулира създаването на работни е, места. Благодаря. Господин Кели. Er øh, Благодаря, господин председателю. Искам да изразя становището си пред парламента и да говоря за безработните и за всички други, които а, ни слушат. Искам да благодаря на комисията и на Европейската комисия за подпомагането на работниците на дела. Искам да благодаря на Брайан Кели и Мариана Харкин, бивши колеги, както и на Карен Бък, за това, че подех инициативата за това нещо през май месец. Използва се финансиране 50 на 50 от е, като 35% е, идват е, от националното правителство, 65% от комисията. Също така, след известно време ще бъдат отпуснати средства и за други предприятия. Има само два недостатъка. Би трябвало това, което сега е предвидено за две години, е, да бъде е, удължено за три години, защото е, доста хора участват в поредици от курсове. Има само две допълнителни бележки. Хората са много благодарни за това, което направихте. Вие заместихте отчаянието с надежда, вие проявихте солидарност там, където бе настъпила изолация. Може би фондът за глобализацията ще се окаже най-хубавия фонд, създаван някога от Европейската комисия. Е, Фредерик... Благодаря, господин Кели. Федерик Дарден за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Много неща бяха казани. Използването на Европейския фонд за глобализация ме кара да чувствам две неща. Първо се радвам за неговото съществуване. Много добре е европейците да знаят, че Европа е на тяхна страна в такъв труден момент като сегашния. На второ място – Белгия а, бе поздравена за качеството на сътрудничеството между социалните партньори при работата върху това досие. за съжаление обаче функционирането на фонда а, поражда у мен и някои а, съжаления. По-трудно се оказа мобилизирането на средствата, отколкото очакваме. На второ място, по отношение на дел, използването на средствата – се поставя под съмнение и се присъединявам към казаното от другарката ми Перванш Перес. Що се отнася до бюджета, тук трябва да има прехвърляне от една бюджетна статия в друга и дори това да е възможно е, при ритъма на плащанията на структурните фондове, който ритъм не е така е, скоростен, както бихме искали, Европа ще пострада от гледна точка на бюджета си. В заключение, ние би трябвало е, да се позамислим върху начина на функциониране и финансиране от фонда за глобализация и е, призовавам комисията този фонд, ако не бъде е, поставен на равна нога с структурните фондове, поне е, да бъде изключително насочен към социални цели. Томас Хенделур Нинчан. Благодаря, господин Дендер. Виждам, че господин Хендел не е тук. Затова преминаваме към господин Белет за минута и половина. Uh, Благодаря много, господин председател. Uh, Един структурен, структурен въпрос искам да повдигна, свързан с тези фондове. Имаме е, голям късмет, е, че такъв добър текст е, е предложен и ще гласуваме по него утре, но всяко нещо може да се подобри. Процедурите изглежда са малко неясни. Средствата е, имат за цел да се помогне на работниците да преминат към друга работа или да намерят друго решение. Но е, изглежда, че фонда за приспособяване към глобализацията не е достатъчно гъвкав ако някой загуби е, работата си, но не е работил за дружество, което е включено в списъка, тогава е, този човек няма да получи помощ. И на много места виждаме работници, които се изолират по този начин. Е, трябва да се намери решение, трябва да ни по-бърз подход и да се намерят формули за по-ефективна работа в следващите седмици и месеци. Благодаря. За минути и половина господин Маркос Пипър. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Фонда за глобализацията помага на много хора. Това показва социалната страна на Европа. Това е една добра страна. Комисията провери случая в Полша. 54 милиона а, бяха отпуснати за подпомагане на предприятието в Полша. Дали трябва да се конкурираме по този начин с а, данъчните средства. Не. А, не трябва да се плаща преместване на предприятия от Европейския съюз от самите държави членки. Искам да попитам на комисията в тези 54 милиона съдържат ли се пари и от а, общностни средства? И какво е становището на комисията? Аз призовавам комисията да възприеме своята контролна функция, която простича от разпоредбата, свързан с структурните фондове, и Европейския съюз да не отпуска такива средства. И както вие днес казахте, че вие се криете зад информация, дадена от полското правителство и а, ще можем ли създадем най-накрая прозрачност както се случва в селскостопанската политика, само тогава ще можем да създадем доверие в а, тази структура, свързана с отпускане на средства. И сега, през следващите минути, преминаваме към едноминутни речи. Първо, господин Орих има думата. Ezt a globalizációs alapot létrehoztuk, és Още тогава дискутирахме, когато беше създаден фонда, дали това е един добър фонд или не и дали ще е добре, ако средствата от фонда за глобализация помагат на хората, като ги връща отново на трудовия пазар. По този начин облегчаваме и положението на предприятията – и да се възползват от това преместване. Случай на дел е интересно, тъй като не виждаме а, някакви поражения за предприятието ми и напротив стимулиране. Защото му се отпускат средства както за преместването, така и за създаване на нови работни места. Ние се адаптираме към структурния фонд, към политиката на конкурентоспособност. И ето защо не е необходимо мигновено да реагираме в такива ситуации. И искам да призова комисията, комисията за това, че общите средства трябва да бъдат координирани, за да не се стига до такива нарушения. Благодаря ви. Следващия оратор. и au afectat și vor continua să afecteze grav. Благодаря, господин председателю. Економическата криза засегна металургичната промишленост, както и строителната промишленост. Тагалата в Румъния беше много засегната. Това е родният ми град. Е, отпускането на средства от фонда за глобализация е едно краткосрочно решение за съградените работници. Бих искала да обърна вниманието ви на факта, че е необходимо да се инвестира в е, модернизацията на предприятията от тежката промишленост, за да могат да преодолеят кризата. По този начин ще запазим както работниците си, така и работните места. Благодаря една минута, господин Броули. Благодаря много, господин председател. Уважаеми колеги и е, господин комисар, искам да благодаря на комисаря за добрата работа по този проект. Е, аз участвах в е, началните стъпки на кандидатурата за работниците отдел и мисля, че именно тук става ясно до каква степен, степен ние в, в Европейския съюз поставяме хората на предно място, на, на им даваме предимство, а, защ, а, защото когато има проблеми, откликваме възможно най-бързо. Искам да благодаря на комисаря за неговото активно участие не само тук в парламента, но и за това, че отиде в Лимарик и се срещна с работниците. А на колегите, които се опитват да хвърлят прах в очите на някого, нека да ви припомня, че целта на този фонд е да се помогне е, на хората да се приспособят. Нека да ви припомня и старата поговорка. Ако дадеш на един човек една риба, ще го научиш да... Ще му дадеш ядене за един ден, а иначе може да го научиш да лови риба. Госпожа Шръпер. Благодаря, господин председател. А, искам да се върна на второто становище на комисар Шпидля. Той каза, че не можем да повлияем решенията на предприятията. Разбира се, те могат да бъдат повлияни, като се плащат субсидии от рамките на от структурните фондове. Ето защо още тогава парламентът застъпи този въпрос в рамките на директивата за преместване на предприятията. И това беше е, възможно с е, гласовете на депутатите от НП. Но не е достатъчно, когато се наблюдава само размера на субсидията. Зелените тогава казаха, че имаме нужда поне от 10 години докато едно предприятие, което бъде преместено, да възвърне средствата, които са му дадени. Благодаря ви. Имаме още време за още две изказвания. Госпожа Скитлевска и госпожа Перес. Szanowny пани przewodniczący, poprzez uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania до глобали... Благодаря, господин председател. Посредством фонда за глобализацията Европейския съюз се се реагира на трудности, свързани с структурните проблеми в глобалната економика, както с случаи и с финансовата криза, само координирани действия могат да помогнат. Благодарение е, на фонда за съкратените работници и в текстилната работ... индустрия в Белгия и в производството на компютри в Ирландия работниците могат да намерят нови места. Фондът има за цел да насърчава и развитието на собствен бизнес и подобряването на заедостта. Факта, че Дел премести своето производство, търсейки страна с по-низки разходи за труд и намери такава страна в рамките на Европейския съюз в Полша, в град Лоц. Все пак, нека да ви припомня, че този град се намира в доста трудно положение, а по този начин с новата фабрика се здоби с нови 2000 е, работни места. Нещо, което ще динамизира неговата економика. Госпожа Берес, една минута. Благодаря, господин председателю. Искам да уверя господин Крал, е, скъпия ми колега, че е, никой е, от Комисията по социалните въпроси не се съмнява в ползата от Фонда за глобализация. Въпросът е за неговата оптимизация. И вземам повод от казаното от комисаря. Той каза, не трябва да се допуска туризъм при търсене на помощи. Предполагам, че когато подготвяте работата на следващия комисар, какво ще му кажете? Виждаме, че има доста голям риск от опоручаване на процедурата, от злоупотреба с нея и за използване на средства, отпуснати от Европейската общност в ущърп на европейската политика за защита на конкуренция. Е, е, Благодаря ви. Господин Шпидла има думата и след това господин Бърги ще получи думата. Дами и панове! Госпожи и господа, Мога да обобщя проведените разисквания, свеждайки ги до два въпроса или по-скоро до две линии. Първо се очерта е, линията, според която Фондът за глобализация функционира правилно, но има някои е, възможности за оптимизиране отпускането на средства от него. Вие също споменахте е, времето е, и сроковете, макар че е, този проблем сме го преодолели. Държавите членки сега могат да откликват незабавно и да възстановяват разходите си последствие. Но, разбира се, този въпрос може да продължи да бъде разискван. Ще продължим да търсим решение. Също така беше поставен въпроса за нова бюджетна линия за съвета. Когато пуснахме фонда в действие, се оказа, че това не е приемлива идея. Сега той вече е създаден и работи добре. Според мен е необходимо да поставим всички относими въпроси. Така че да бъдем в състояние да намерим по-добри решения от намерените до сега. Всичко това обаче не хвърля ни най-малко съмнение върху реалните постижения на този фонд. Втората линия на разискванията бе по-сложна и бе свързана с въпроса за преместването на предприятия, туризма от страна на дружествата, които се местят от една държава в друга, търсейки субсидии. Това са все основателни въпроси, които заслужават да бъдат обсъждани. Но това трябва да се прави при много задълбочен анализ на фактите и разбиране на фактите. Бих искал да спомена някои детайли, свързани с случая Дел – те имат отношение и към някои от разсъжденията, изказани по време на разискванията. Първото, което искам да кажа, е, че обратно на разпространеното мнение, е, разходите за работна заплата според ОИСР на единица продукция са много по-високи, отколкото в Ирландия. Значи, разходите за труд и работна заплата в Полша не са по-низки, а са по-високи, отколкото в Ирландия. Това трябва да се знае. Лесно е да се опростява и а, а, да се прави такова опростяване а, при провеждане на успоредици между конкретни ситуации, но все пак трябва да се опираме върху много солидна фактология. Би трябвало да задълбочим познанията си и разбирането си на конкретни аспекти от, от дадения случай. И на второ място се поставя въпроса за а, самото предприятие на дел. А, заводът в Лимерик бе открит през 1991 година, сиреч преди 18 години. Също вярно е, че никъде не е записано на дел да са отпускани европейски субсидии. Не намерих такава информация. Макар, че не е изключено дел да се е ползвал от регионалните фондове, защото в началото на 90-те години механизмите, с които разполагаме днес, са съществували вече. Така че такава информация за момента не е на наше разположение. Решението за преместване на производството от Лимерик в Лоц беше взето в дел през 2007 година. Това е факт. Също факт е, че средствата, обявени като държавна помощ, имам предвид средствата отпуснати от Полша, са средства, за които ние бяхме уведомени през декември 2007 година. Това не са пари от структурните фондове. В този случай това може би не е така при всички останали конкретни случаи, но в този случай помощта беше на стоеност 54 милиона евро и ние много внимателно проучихме случая, проучихме отражението му върху пазара на труда. Заключението на комисията беше, е, че между двете операции има толкова голям отрязък от време, че не може да се заключи, че между тях има връзка. Това обаче не означава, че не следвате първа да обсъждаме отново проблематиката на европейските бюджетни фондове. И разбира се, всички трябва да се стремим към по-голямо съгласуване в отпускането на средства от едно или друго място. В това отношение случаят с Дел е важен като прецедент и се надявам, че подобни дебати ще се състоят и в бъдеще. Благодаря за вашите изказвания, госпожи и господа. Благодаря, че ми позволихте да поразсъждавам заедно с вас по проблемите, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В заключение, искам да подчертая, че в доста от нашите политики има рискове, средствата, които се отпускат, да не бъдат използвани по най-правилния начин. Това е вътрешно присъщ риск на голям брой от нашите политики. Моля ви да не забравяте този факт и да имате смелостта да подлагате на последващ анализ някои добре установени принципи, когато е, намерим необходимото е, техническо решение, когато постигнем политическо съгласие, би трябвало да имаме и смелостта да е, правим необходимата стъпка в правилна посока. Господин Ръга има думата. Господин председател, искам да кажа още веднъж, че при сътрудничеството между двете е, комисии през следните месеци се постарахме а, да задвижим тази процедура възоснова на становището на Комисията на заетостта, която създаде и работна група, за да може да се извърши една проверка в интерес на работниците и техните семейства, за да могат да се възползват те от предложените, предоставените им средства. В хода на проверка е, бяха използвани новите финансови инструменти, бяха използвани и инструментите от Фонда за приспособяване към глобализацията по отношение на управлението на средствата и по отношение на сътрудничеството между самите институции и как може да се подобри работата, да стане тя по-ефективна. Това а, е една дискусия, която ще доведе до решение на тези въпроси. Господин комисар, вие говорихте, разбира се, абсолютно от техническа гледна точка по отношение на фонда за приспособяване към глобализацията задълженията и плащанията и това как беше споразумяно и договорено в финансовите рамки, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, не може поради липса на а, прилагане и забавяне на сроковете а, този фонд да забавят пускането на средства. Това не е в интерес на никой. Е, разбира се, е, имаше и друг е, случай е, за преместването на Nokia от Бохом в Румъния и трябва да видим как ще протече съвместната работа между комисията и съответните държави членки. Тук става въпрос, както и при контрола на квотите в рамките на рибното стопанство, в крайна сметка да се изгради една ефективна система. Е, разбира се, тези въпроси ще бъдат разгледани съвсем подробно и по отношение на други такива случаи и с разпоредбите, които ние приехме през 2007 година. И така, така че утре може да гласувате за а, този Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Благодаря, господин Бъга. Приключваме дискусията. Утре ще бъде гласуването. Следващата точка от дневния ред е а, искане за отговор на устен въпрос за Евросъдиземноморската зона свободна търговия за